Приехме дневния ред 18-19 април. Групите поискаха да се включат някои теми. За 8 ревизирахме дневния ред. Секретарията ще се опита да включи различни и за дневния ред и особено FTD request for 2 June would be the... Рязането на опашките на а, прасетата. На and a new request by the Green Source. Имаме и едно искане от страна на зелените. за отнемане правата на гласуване ще се види какво може да се направи. След това становища и доклади. Годишният доклад за 2015 за а, бе отложен. Става дума за работата на нашата комисия, но доклада за работата на омбудсмана ще бъде поет от ЕКАРЕ. Имаме вече и докладчик, господин Мариас. Становището а, за подобряване достъпа до лекарства което дължим на НВ, е отложено. Аз също направих някои предложения за различни петиции. Една единствена петиция имаше, където координаторите приеха компромисното предложение да го изпратим на ФЕД за информация. Координаторите продължават с настоящата практика. Господин Кнутсен, който е генерален директор на дирекция председателство, бе тук за да поговорим. След това за срочните договори и свободното движение ще бъде взето решение след изслушването за пречките пред свободата на движение. 2016 година ще се случи това есента. Отново, както казвам, след изслушването ще стане това тъй като се надяваме това изслушване а, да ни даде повече информация. Шеста точка. А, защита на интересите на детето. Госпожа Елеонора Еви ни каза какво прави работната група, колко често ще се среща и каза, че накрая ще се излезе с доклад в края на работата на тази група. Имаше искане на НП за затваряне на някои петиции. Има цял списък петиции. Секретариатът потвърди, че могат да бъдат приключени тези петиции и те ще бъдат включени в списък Б. Всички други ще бъдат а, разгледани, така както препоръчва секретарията. След това едно проучване за петиция 570 от 13 година и ще се изпрати писмо на комисаря, който отговаря за по-нататъчни проучвания и да се види какво може да се направи от тук на сетне. Зелените искаха да разберат какво ще се случи с резолюцията за ресурсите и срещите на заседанията. Ще изпратим писмо от име на зелените до генералния секретар, ще изпратим и писмо на генерална дирекция АйПол. Трябва да напиша едно много деликатно писмо. След това в мрежата Пети ще има краен срок за писмени коментари. Депутатите трябва да спазат крайния срок. Ще се вземе решение за указанията. Това ще стане през април за работната програма на Сметната палата. Има крайен срок за писмени коментари. Това ще бъде 27 март. Може да изпращате коментари. Това беше заседанието на координаторите. Може да преминем към следващата точка от дневния ред и това е гласуване. Надявам се да сте си донесли а, картите за гласуване. Носите ли ги всички? Браво! А, имаме предложение. Може би е хубаво аз да си извадя карта за гласуване. Чудесна идея би било. So, make sure that you have them. И така, изведете картите, както правя и аз сега. And let's go. There is the safeguard. И така става дума за защита на висшите интереси на детето в трансграничен план в Европа, имайки предвид петиции, изпратени пред Европейския парламент. И така, съображение А, две части, кой е за първа част? Приема се втора част. За, против, отхвърля се. След това D. Една част е само, така че кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Трета точка. Разделно гласуване. Две части. Първа част за. Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. The vote is open. Моля гласувайте. No, it's not open. I cannot vote on my... Yeah, now, No. And it's closed. Край на гласуването. Приема се. Втора част за Against Против? О, oh, о, oh, exactly. that, that was the second part. Всъщност ние вече го гласувахме, извинявам се. Аз идвам от застания на координаторите, трябваше да пина едно кафе. 11 точка за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. And now it's closed. Прекратете гласуването. Окей, okay, so... Отхвърля се. С един глас. Необичайно. Девета точка. Три части. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. The vote is open. Моля гласувайте. And closed. Край на гласуването. It has been approved. Приема се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десета точка за. Първа част, извинете, за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Моля гласувайте. And now it's closed. Край на гласуването. Приема се. Втора част. 23. First. 23 точка първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Open. Моля, гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. И накрая гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. And it has been Приема се. Okay, that was the vote. Това бе днешното гласуване. Моля, не забравяйте картите си, когато излизате. That... Преминаваме към петициите днес. 0336 от 2013 година за държавната помощ, получена от SEA Handling SPA. Тук е вносителя на, пета... на петицията Джани Сервоне. And when members are leave... При напускане на залата, може би да изчакаме половин минута да излязат желащите да излязат. So could members that are on their way to leave the room do it quiet? Моля да напускате залата тихо, за да мога да дам думата на вносителя. Now, Mr. Servone. Господин Сервоне, имате думата. Пет минути ви давам. Ще ви показваме как тече времето. Има и превод. So the floor is yours. Oh, okay. Five minutes. Okay, fine. Buongiorno. Добър ден. От името на работещите Малпенса и Линате, благодаря на комисията, че ни давате възможност да сме тук, за да отговорите на нашите въпроси и най-вече да стане ясно какво се случва в тази фирма, защото тук са засегнати и стотина. На 19 декември 2012 година комисията наложи на Италия глоба, т.е. да върне средства получени и това е административен акт. Резултатът трябваше да бъде подобряване на работните условия. Точно обратното обаче виждаме работещите се оказаха пред големи проблеми, економически и лични жертви трябваше да правят. Първите отговорни за този отговор са ръководителите на СЕА, общинските власти през годините и италианското правителство, което въобще не си подаде носа всички знаят, че през 2006 година започна една процедура за нарушение Европейския съюз срещу тази фирма, SEA Handling. Но никаква инициатива бе предприета, за да може да се избегне фалита. Ние сме възмутени, защото ръководителите на предприятието в някои от случаите са получили при ликвидация доста средства, а някои продължават да работят на много важни постове, все едно нищо не се е случило. Всичко това, което се случи с санкциите, започна да се обсъжда през 2012 година, когато тази глоба трябва да бъде платена. От този момент нататък започнаха различни преговори между италианското правителство и Европейския съюз, между СЕА и Европейския съюз, между Общината на Милано и италианското правителство и Европейския съюз, между СЕА и синдикатите. От всичките тези преговори, всичките тези предприятия, Люксембургския съд бе сезиран, Ломбардската камера – гражданите и всички останали бяха напълно изключени. След две години от началото на всичко това, СЕА бе в процес на ликвидация. Появи се ново дружество, което се нарича Airport Handling. Искаме да стане ясно какво се случва и затова искам да ви дам някои данни. Когато спря да работи СЕА, там работиха 2340 работници септември 14 година, когато възниква новото дружество, те са 1900 работниците. Днес 1700. Докато трафика на летищата в Милано нараства. Наемат се повече от 100 работници на а, несигурен договор, наемат се хора по-часово и на миланските летища бяха въведени кооперативни работи на труд, където няма никакви социални осигуровки и въобще не са покрити от груповото трудово договориране. Паднаха и ставките за заплащане на час не се използват необходимите е, правила е, за условия на труд. Случаите на нарушаване на сигурността са много. Липсва също прозрачност на информацията, що се отнася до работниците и синдикатите. Имаме си наши представители, които искаме да водят превещо, не им се казва. Говореше се за така наречен референдум, след това гласуване. Ние искахме а, да бъдат отхвърлени определени представители. И вече няма никакви срещи, никакви преговори между синдикатите и ръководството. Искахме също легитимиране на техните представители и на представителите на синдикатите. Имаме право на информация. Чакаме от две години съдът в Люксембург да се произнесе по въпроса. Знаете ли вие нещо по въпроса като комисия? И накрая се обръщам към комисията не само да отговори на въпросите, които ви изпратихме в писмен вид, но и да се предприемат решителни действия, така щото сериозно да се провери това, което се е случило и каква е тази Европа, която решава да се намесва в национални ситуации, що се отнася до някои работници в този случай, ако след това не проверява дали намесата не е довела до щети за гражданите. Благодаря. Thank you very much. And now uh, I'll give the floor gladly to the Благодаря. Давам думата на представителя на комисията Бернард фон Венланд. Ja, ähm, es ist richtig, dass ähm, ein... Да, има процедура, има официална проверка, която е била разпоредена през 2012 година, свързана с неправомерно отпусната държавна помощ на SEA Handling. Процедурата е приключила и комисията е призовала Италия да възстанови ам, държавната помощ, която е на, отпуснала. Ясно е за какво става въпрос. Беше проведена и втора проверка за обработката на пътниците на летището и да се види какви ще са последствията възстановяването на помощта. Още не е приключила тази проверка и комисията се стреми да вземе решение. Това решение трябва да бъде обсъдено и а, трябва да бъде а, установено дали това предимство е съществувало или не. Какво ще е окончателното решение на комисията, не мога да кажа в момента, но връщането на средствата и искането за тяхното връщане все още е в сила и Сеа Хендлинг, която е получил, дружеството, което е получило неправомерно тази помощ, трябва да я възстанови. При този факт нищо не се променя. Комисията знае, че сега Хендлинг вече е ликвидирано дружество. И така проверката, която се провежда, не попада в правомощите, свързани с проучване на конкурентоспособността, дали има конкурентно предимство, Е в момента при предоставянето на наземни услуги на летището и дали в миналото Сея Хендлик се е ползвала с предимство. това са различни въпроси, които ще бъдат взети предвид и преди да бъде взето окончателното решение. Сега имате въпроси и коментари. Колегите имат възможност да дадат въпроси. Петър Ян, благодаря. Проблемът е много заплетен. От една страна комисията каза, може да се каже къде е проблема. Ако някой получи държавна помощ, неправомерно трябва да я върне. От друга страна виждаме, че е, това може да е свързано с социални последици. Затова и вложителя се обръща към нас е, за подкрепа. Възложителят представлява заетите лица в въпросното дружество и а, е, те са на мнение, че социалните последици трябва да бъдат взети предвид. Ще помоля комисията да е, вземе предвид тези социални последици. Комисията е голяма, все някой ще разполага със съответните правомощия. Има и други инструменти, чрез които могат да бъдат смекчени тези социални последици. Да, държавна помощ, отпусната неправомерно, трябва да бъде върната, но да няма сериозни социални последици. В такъв случай. Комисията каза, че е наясно, че има социални последици. Комисията не може обаче да а, отговори на въпрос по какъв начин могат да бъдат смягчени тези социални последици. Thank you, Peter. Благодаря ти, Питър. Господин Вали. Добре е дошъл, не съм ви виждал. Много хубаво, че сте тук. Uh, Искам да задам един въпрос на Европейската комисия. Проучих случая, има нещо, което не ми е ясно. Тоест, вие сочите пръст и казвате, а, дадена е държавна помощ. Но проблема наистина е национален, но как това предприятие, говоря за Сея Хендлинг и новото а, дружество, са били управлявани. Първото дружество между 2002 и 2010 има пасиви, т.е. 480 милиона евро де дългове. Става дума за лошо управление и заради това тази задлъжнялост. Лошо управление от страна на политически партии, които са управлявали публичното дружество – и така са позволили прекалено много свободи, давани са големи бонуси на менеджерите и липса на контрол по разходите на дружеството. Идва сега тази информация от комисията, която всъщност наказва работниците, а не политиците и управниците. Този елемент не бива да се забравя. В този случай Европейската комисия дава грешната присъда, според мен. Трябва да осъди лошото е, управление и да опази работниците, а не да цитира само кой може и кой не може да получава държавна помощ и така да наказва работниците. В този смисъл Направила ли Европейската комисия някакви проучвания или се занимава единствено и само с държавната помощ и нищо друго няма интересува? И за мен това е доста скудумно, тъй като това е лошо управление на обществено дружество. Трябва да си сътрудничи с националните власти, за да се хвърли светлина върху онези, които са виновни за липсата на тези стотици милиони евро. Е, глобата не разрешава проблема. Grazie. Eleonora? Sì, grazie. Io aggiungo solamente... Елеонора, да, ще допълня казаното от е, колегата Марко Вали. Той бе много точен. Няма прозрачност, т.е. пълна непрозрачност на достъпа до документи и до информация. Е, работниците са искали тези документи, дори и посредством общината в Милано, но не е даден достъп. Изправени сме до известна степен до липса на прозрачност. Да, това е национален проблем, но от друга страна трябва да тревожи всички ни. Петицията трябва да остане отворена, за да се следи какво се случва от тук насетне по разследването. Трябва да се разбере кой отговаря политически за лошото управление на тези важни обществени структури в Италия. No... Благодаря. Няма никой, който иска да вземе думата. Не съм пропуснала никого. Давам думата на вносителя на петицията за две минути. Please, Mr. Servone, the floor is yours. Sí. Имате думата. Работниците се притесняват и искат ясни отговори от комисията. Първо, дали тази всеизвестна глоба е премахната, тъй като има ново дружество или още виси тази глоба. Освен това се говори, че се обръща внимание. Европейската комисия може да започне а, дело за нарушение срещу новото дружество. Т.е. има ли глоба още и има ли процедура за нарушение срещу Airport Handling, новото дружество? Люксембургския съд трябваше да излезе със свое решение. Вече две години чакаме. Искаме да разберем от Европейската комисия какво се случва, тъй като ние нямаме никаква информация. Излязъл ли е с решение? Кога? По целия този въпрос. Благодаря. Actually, that concludes. I have no more speak. Нямам повече желащи да вземат думата и колегата предложи петицията да бъде оставена отворена и да очакваме окончателното решение на комисията. Това, което можем да направим е да напишем писмо, да го правим към общинските власти в Милано, да препоръчаме намирането на по-добро и устойчиво решение, което да е в услуга и на пасажирите на летището и на служителите и работниците в обслужващото дружество. Нека да кажем, че ние в Европейския парламент е, проявяваме много голям интерес към това, което се случва там. Можем ли да поступим по този начин? Добре. Елеонора. We just add into the letter. Само да добавя относно писмото да подчертаем значението на прозрачността и достъпа до информация от страна на гражданите и служителите и работниците в дружеството, що се отнася до тази тема. Вносителят зададе два прости въпроса, ако може комисията да отговори. От комисията имате ли възможност да отговорите съвсем накратко? на въпросите, зададени от вложителя. Ja, wir sind bereit dazu. That's very generous of you. Go ahead. Много сме ви благодарни за отговора. Първо, дали а, има висяща процедура, свързана с налагането на санкции. Тук а, не става въпрос за процедура за налагане на санкции. Тук става въпрос за искането за възстановяване на неправомерно отпусната държавна помощ и да се възстанови това състояние, което е било преди отпускането на тази помощ, да се възстанови функционирането на пазара в момента преди да бъде отпусната тази държавна помощ и да се създаде нормална конкурентна среда, да могат да създадат нови работни места. Относно тази процедура за възстановяването на средствата, тази процедура е валидна все още. Комисията призовава италианските власти да изискат възстановяването на средствата от Сея Хендлинг. Сега комисията е наясно, че Сея Хендлик се намира в процес на ликвидация. И разбира се, има ново дружество Airport Handling. Airport Handling е дружество, което е активно в момента. В тази връзка се цели ново, нова процедура, свързана с проучването на ролята на Airport Handling и дали това дружество ем, се е възползвало от ем, ползите, просичащи от отпускането на тази държавна помощ, дали има такова конкурентно предимство или не. Не, сега какво е окончателно решение по тази процедура не мога да ви кажа все още. Другия въпрос, свързан с прозрачността. Има официална проверка, която тече и целта е да бъде създадена прозрачност участниците на пазара, които са засегнати, било то органите, синдикатите и други всички засегнати страни да вземат отношения. Има становище получено от SEA Handling, от италианската държава и възоснова на всички тези становища ще можем и ние да вземем, нашата, окончателно, да вземем нашето окончателно решение. Ясно е, че говорим и за социални последици, които са свързани с ликвидирането на SEA Handling. С това не се занимаваме. Става въпрос по-скоро за създаване на една, отново на най-ефективна конкурентно способна среда. Това е нашата същинска цел. Благодаря ви за това допълнение. Ще повторя, ще оставим петицията отворена и ще изчакаме пълния отговор от страна на комисията. Ще изпратим писмо и до общината в Милано с искане за прозрачност и за изясняване на ситуацията на заетите лица. Това е по тази точка. Благодаря ви, че бяхте тук и ние ще следим развитието на нещата сега да преминем към следващата петиция, свързана с качеството на питейната вода в страната на Баските. Господин Веласко е тук. Той представлява пет, вносителя на петицията. Надявам се да сте тук. Давам ви думата за 5 минути. Включително ще има и видео запис. Thank you. Where is, miss, where is the petitioner? вложителят, where is yours for five minutes? вносителят на петицията. За 5 минути имате думата. Inguratzen gaituzten etxe hauetan, lindanos kutsatutako ura edan dute azken sei urteetan. 2008ko ustailean, Eusko Jaurlaritzaren kontrol batek lindanoa atzeman zuen, bai hemen barakaldon,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 за това, че сте готови да ни слушате. Всъщност ние за трети път идваме в парламента. Няма да се разпростирам в подробности. Видеото много добре резюмира проблема. Освен това, вие разполагате с цялата информация за нашите искания – но се обръщаме към вашата комисия, защото би трябвало да се обърне внимание и Европейският парламент да се обърне на свой ред към останалите институции и органи, включително и тези на автономната провинция, за да се намери решение. Не може просто топката да се прехвърля от една институция на друга – всеки казва, че някой друг отговаря и нашия проблем всъщност не се решава. Затова отправяме този призив, като имаме 8 конкретни искания. Първо, да се локализират всички източници на замърсяването. На второ място да се работи заедно, да Обезразят всички заразени зони, да се направи проверка на това, което е предназначено за човешка консумация на всички реки, които са засегнати от замърсяването, да се направи оценка на здравното състояние на населението в този район, да се направи проверка на фактите и съответно да се наложат необходимите административни и други санкции. Да се задели необходимия бюджет за изпълнение на всички тези ефективни мерки и в крайна сметка да се гарантира прозрачността и предоставянето на информация на всички граждани, защото единствено всички заедно и с институциите, и с Европейския парламент можем да намерим необходимото решение. Благодаря ви. Много са нашите точки в дневния ни ред днес. Трябва да побързаме и съжалявам, че ви прекъснах. Господин Гомес е тук сред нас от името на комисията. Моля, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Както видяхме и от видеоматериала, петицията е свързана с замърсяване с линдан. Това всъщност е търговската марка, с която се разпространява пестицид, опасен за здравето. Водопречистателната станция в Басачу се захранва с съответните води в Бискайския залив. Това, разбира се, е свързано с риск за човешкото здраве, което е отговорност на ГД околна среда. Ето защо ние се свързвахме и с органите, които отговарят за околната среда в автономната провинция. Поискахме да се направи проучване на изпълнението на европейските разпоредби в този случай. Комисията може да се намеси, разбира се, само що се отнася до законодателни актове на ЕС. Ние не можем да се намесваме в други области. Ето защо проучването се ограничи до изпълнение на законодателните актове на ЕС. Тези, които се отнасят до качеството на питейната вода. На първо място направихме проверка как се изпълнява директива 9883 относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Целта е тези води да бъдат чисти, разбира се, и да не са опасни за здравето трябваше да се направи и преценка доколко предоставената вода отговаря на изискванията, това, което всъщност тече по чешмите на хората. Испанските органи отчетоха, че е имало кратък епизод на замърсяване с линдан през 2008 година в който момент е, съответните органи казват, че са взели необходимите мерки. Според тези органи максималната продължителност на замърсяването е било 3 месеца. Взимани са редовни и проби. През тези 3 месеца веднага е било прекъснато водоподаването за човешка консумация. Използвани са били альтернативни източници. След това се е направило издирване на източниците на замърсяването. Целта е била да се отстранят всякакви възможни такива източници на по-късен етап – резултатите от направения анализ е, на водата от Ойола, пречистена в станцията в Басачо, показва, че са изпълнени изискванията на директива 9883. Всъщност директивата залага равнище от е, под 0,0,1 мг на литър за линдана и други изомери на HCH и под 0,25 мг на литър за общо пестициди. В момента наистина стойностите не надвишават тези които споменаха, именно 0,01 и 0,025. Всъщност те са доста под граничните стойности, определени в директивата. Испанските органи също така ни информираха, че са направили анализ на риска за да установят какъв е рискът за човешкото здраве. Направеният риск е довел до заключенията, че по време на излагането на това замърсяване в рамките на 3 месеца всъщност не е довело до съществен риск за човешкото здраве. Въпреки това, потребителите са били своевременно уведомени Уведомени са били и за възможно най-вероятните източници на замърсяване. Следователно, комисията заключи, че директива 9883 е изпълнена. Комисията направи проучване не само на качеството на питейната вода, водата, която получават гражданите, тя направи проверка и по рамковата директива за водите. Тази директива изисква добър химически състав на водите. Има, разбира се, и някои изключения. Добрият химически състав се определя съгласно показателите по директива 2000, от, директивата от 2008 година. 2008-58 комисията направи оценка на отговора на испанските органи. Виждаме, че те са извършвали редовна оценка и че всъщност показателите отговарят на тези по директивата. От друга страна, плана за източна Кантабрия и управлението на речния басейн включва и проследяване на химическия състав на резервуара Ойола. Проследява се и възможното замърсяване с HCH. Според комисията, не може да се продължи проучването, тъй като изискванията по директивата са изпълнени. Благодаря. Благодаря. Сега колегите, ако имат въпроси, могат да ги зададат. Господин Хуариси, имате думата. Много добре им произнесохте името. Благодаря ви. Да, е... Благодаря ви, госпожо председател. Много е хубаво, че комисията е на мнение, че няма риск за човешкото здраве, съгласно определените параметри. но няма никакво съмнение, че за гражданите това, което е направено съвсем не е било и не е достатъчно, тъй като проблемът си остава и всъщност замърсяването не е преустановено. Затова аз мисля, че не е достатъчно само да се дадат обяснения. Би трябвало да се работи заедно с съответните органи, но комисията не го прави. И някак се и гражданите остават с чувството, че никой не им обръща внимание. Те са наистина разтревожени. Мисля, че би трябвало да работим заедно и да гарантираме и участието на гражданското общество. Това е много сериозен проблем, не само защото го виждаме в резервуара ОЙО, а всъщност виждате следващата петиция е за замърсяването на река Гайего. За това би трябвало комисията да се заеме и изобщо да се изготви още един доклад на европейско ниво, именно по тези въпроси. Господин Себастия. Благодаря, госпожо председател. Представителят на комисията каза, че водата, предоставена на гражданите от резервуара Ойола, не е изпълня в достатъчна степен изискванията за определен период от време, но ние няма как да бъдем сигурни, че това няма да се случи отново. Проблемът с Линдана, това е проблем разпространен на много места в Европа, е наистина сериозен. И що се отнася до резервуара Ойола, не се знае откъде идва замърсяването. Кои са теченията, които всъщност го носят по реката? Ето защо аз искам да се обърна към комисията изобщо институциите, които отговарят за този въпрос. Как можем да получим гаранции, че няма отново да се случи замърсяване? Би трябвало да работим по-активно. Наистина, да извършим координацията, за която настояват жителите на тази зона. Виждаме, че замърсяванията вече се случват. Трябва да сме сигурни, че са определени точно всички източници на замърсяване, че няма никаква опасност за питейната вода, но предстои много работа. И всъщност този прецедент, пред който сме изправени, само показва, че риска си остава. Partly... Благодаря. Извинявам се, че не виждам много добре, но съм заслепена от слънцето. Трябват ми слънчеви очила, за да мога да видя всички. Моля, имате думата. Gracias, президента. Bueno, yo creo que estamos ante un caso... Госпожа Албио Гусман, благодаря. Ясен е този въпрос, свързан е с околната среда, с човешкото здраве, с замърсяването с токсично вещество. Хората получават замърсена вода, замърсяването попада в човешкото тяло и хранителната верига като никой не обръща внимание на проблема, нито централното правителство, нито това на автономната провинция. Мисля, че вносителите на петицията и това, което беше казано от господин Хуаристи, е наистина съществено. Би трябвало да изготвим доклад по замърсяванията с линдан в цяла Европа и в Баракалдо и в Сестао и на река Гаего, има и много други случаи в Европа. Добре е да изготвим такъв доклад за замърсяването с линдан в Европа. Освен това, Интересното е, че всички тези петиции са представени в Комисията по околна среда, за да може съответно директивите, свързани с водата, за химически анализ, рамковата директива, за водите да бъдат преразгледани и с оглед на тези петиции. Благодаря. Now I can really... Благодаря. Мога да ви уверя, че вече виждам всички. Но а, така а, засенчихме слънцето. Господин Калвет и господин Лария. Госпож... Господин Калвет. Благодаря ти. Благодаря ви, госпожо председател. Този линда наистина е проблем от доста време. Мисля, че той е част и от почвата в Арагон, в... където съм израсъл в Испания. Но от пети се иска да разгледа този въпрос, пак ще ви напомня, ние не сме бюро жалби, ние сме законодатели. Надявам се, никой да не е пострадал от Линдана, тъй като Линдана може наистина да бъде много опасен. И това също така е европейски проект – Инициативата в този случай е поета от испанци това като че ли ограничава проблема, но може би Пети наистина би трябвало да се обърне с препоръки към Енви, към комисията, така че да се направи проучване на реалната опасност в Европа, да се направи нещо конкретно, защото проблемът е много конкретен като би трябвало да се осигури необходимото финансиране. Аз мисля, че настоявам за това още 94-5 та година, когато бях на предишния си пост. Би трябвало да се поискат средства за справяне с проблема, така че да можем да го преборим на европейско ниво. Струва ми се, че опасността в този случай е съществена. Затова нека наистина да подкрепим такава инициатива, да работим заедно с Енви и комисията, да се обърнем с този призив към тях – да се подеме инициативата и да се заделят средства. Благодаря, мусю Любрие. Благодаря, госпожо председател. Браво за френския. Аз бих искал да ви напомня, че ние сме в комисия по петиции. Разглеждаме конкретен случай в Испания. Аз изслушах носителя на петициите. Изслушах комисията. Според комисията, както виждаме, няма нарушение на никакви европейски разпоредби като са положени усилията за прекратяване на замърсяването още 2008 година. В крайна сметка всеки трябва да си върши своята работа. По конкретния случай аз бих се обърнал като депутат от ТНП към Комисията по петиции с призива наистина всеки да си гледа работата. Знаем, че има нова жалба към комисията, която в момента се разглежда от комисията, но Може би колегите, които не идват на всички заседания на комисията, трябва да се включат по-активно и в работата на комисията ЕНВИ, като се има предвид, че проблема с Линдана наистина има далеч по-широки измерения, защото ние сме само комисия по петиции. Ние не можем да заместим работата на друга комисия в парламента. Не можем и да променим законодателството в тази област. По-скоро разглеждаме цял набор от теми и всъщност към нас често се обръщат хора, които са изчерпали всички други възможни начини на действие и всъщност не им остава друга възможност – ние обаче трябва да бъдем много конкретни е, в своята работа. Мисля, че комисията по петиции трябва заедно с комисията по околна среда да организира един много по-широк дебат по замърсяванията с Линдана. Но по конкретната петиция бих предложил временно да остане отворена до получаване на резултатите от текущите в момента анализи на качеството на водата. времено, пак ще кажа, нямам никакво съмнение, че Комисията по околна среда също много бързо ще може да работи по това предложение. Благодаря. Госпожа Яла Сендер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за щедростта. Благодаря ви, че сте готова да изслушате и депутати, които не са в пети, но идват тук, защото това е комисията, към която се обръщат гражданите. И наистина Много често тук е, стигаме до спорни проблеми, като например замърсените почви. Искаме да се събудят тези, които като че ли спят е, със съня на праведниците. Аз съм запозната с проекта Кастор е, в Испания. Проекта за язовците – работя по някои въпроси за околната среда, но точно както беше казано в този случай, изпълнението на директивата е било на лице. Следователно, би трябвало да се разгледа дали има замърсяване на почвите. Но това е въпрос, който Европейския съюз отлагал доста време насам. сам. Има замърсявания с линдани в Испания и в Франция и в Германия. Затова наистина се обръщам към комисията. Трябва всичко това да се вземе под внимание и най-малкото да се организира проучване на конкретните оплаквания. Защо не се направи една карта, за да видим къде са замърсяванията с линдан, къде е използван линдана и къде е оставил следи? Така ще можем след това да организираме съответната програма или добър план за действие за справяне с този замърсител, който отдавна ни е познат и се оказва много труден. Също така замърсените почви на по-късен етап много трудно могат да бъдат обеззаразени. Няма и достатъчно изследвания, няма достатъчно финансиране, е, за да се направи изчистването на тези отлагания. Знаем, че има част от замърсяването и във Франция. Така че наистина това е европейски проблем. Трябва изобщо да обсъдим как да се обезразят почвите. Добре е комисията да направи такава карта на замърсяването, да се види какво е третирането, какво се прави на по-късен етап и какви са средствата за това какво попада в селско-стопанските продукти, в продуктите за човешка консумация, защото няма смисъл да разглеждаме едно по едно местата, където има замърсяване с тези токсични вещества. По-скоро трябва да се направи това, което направихме и по Рич. Благодаря ви. Няма повече желаящи да се изкажат. Господин Веласко, вносителят на петицията, има думата. Може ли, може ли да направите обобщение за по-малко две минути? Sí. quería aclarar una situación y es que Искам да поясня следното. Документацията или информацията, която е поискана, не знаем дали още е поискана от държавата или от автономната провинция, да не знаем дали тази информация е предоставена, тя не е стигнала до нас. В доклада за състоянието на водите се казва, че проблемът вече е решен. Да, 2012 година се изчистиха две от депата за отпадъци, но всъщност се оказа, че замърсяването е далеч над нормата от 0,025 мг на литър. Следователно, проблемът не е решен, още не се знае откъде идва това замърсяване и не се вземат никакви мерки е, за защита на зоната. Така че животните, които отглеждаме също да не пострадат, да не пият тази вода. Това е само още едно наблюдение. Това е е нашият проблем. И за това се обръщаме към институциите на по-горно ниво да ни помогнат, но пак ще кажа, решението ще се намери само ако всички ние започнем да работим заедно. Това всъщност искаме да се случи. Okay, let me just clarify that. Нека да разясня, че в Брюксел поканихме да участват представители на постоянното представителство на Испания, както и представители на властите на, в страната на баските. Това не е нищо ново. През март 2014 година ние отправихме писмо към а, общините в страната на баските, както и към самата управа, за да получим допълнителна информация. Това, което получихме от управата на страната на баските е, че ще ни изпратят допълнителна информация, която ние никога не получихме. След това продължихме да обсъждаме темата с вносителите на петицията но трябва да се разбере откъде идва това замърсяване. Никой не знае. За сега, колеги, вие сте прави, трябва да запазим тази петиция отворена и да настояваме службите в страната на баските да ни предоставят цялостна информация от местните общности също. Да разберем откъде идва това замърсяване. Говорим за пестицид, който е много опасен за човешкото здраве. Колегите посочиха, че тази петиция както и следващата, трябва да бъдат ам, ам, изпратени в Комисията по околна среда и те да решат какво да направят, но това, което ние можем да направим е да изготвим писмо с препоръка да се разгледа темата по същество. Добре, следващата точка е по същата тема. Тук обаче имаме и вносители от Ирландия времето напредва и за това предлагам първо да се спрем на точка 11 и след това на точка 10. Нека вносителят да направи своето изявление и след това да може бързо да стигне до летището. Колеги, ако сте съгласни, да, много мило е от ваша страна. 1674 от 2014 е петицията, както и е, друга петиция тази петиция е с два подписа и другата петиция от 10.22.2012, също от Ирландия, относно неправомерното прилагане на реда и условията във връзка с схемата за едино плащане и схемата за необлагодетелствените райони от органите на Голуей, Ирландия. Господин Макхю е, има думата за най-много 5 минути. In the middle. Here, here you are. Very welcome to the committee and please. Добре дошъл, имате думата, за да изложите вашия случай. Hello. Uh, thank you, Madam Chair. Здравейте, добър ден, госпожо председател. Благодаря ви, че ни дадохте възможност да се изкажем малко по-рано. Аз и сестра ми Хелън представляваме нашият баща който няма право, няма възможност да дойде тук, защото на 82 години възрастта му не му позволява. Уважаеми дами и господа, много ви благодарим, че ни поканихте на заседанието ви днес и съжалявам, че не мога да съм тук. Това изчитам от името на баща си. През следващите няколко минути аз ще ви кажа за какво става въпрос. През 90-та година имаше инцидент в моето стопанство и аз останах изцяло неподвижен до а, този инцидент. Аз се грижих за цялата ни земя. През 50-те и една седмици, които прекарах в болницата, жена ми управляваше земеделското стопанство и хората работиха под нейно ръководство. От 92 до 1993 имахме такъв начин на работа. През 1993-та жена ми беше оперирана от рак на стомаха и нямаше възможност вече да управлява стопанството, а тя се занимавала ежедневно с всичко свързано с стопанството, но нямаше как да продължи с тази си задача и тя ам, не ам, решава да предостави стопанството ни, кравите ни на друг човек, докато синът ни Майкъл стане достатъчно голям, за да поеме управлението на стопанството. През 1995 година отново управлявахме, обработвахме земята си с чужда помощ. И така жена ми, когато се възстанови, също пое нещата в свои ръце през 1997 година. Изпратихме сина си в колеж, за да може и той след това да управлява нашето стопанство. Жена ми не се почувства добре отново и ние отново трябваше да продадем кравите си. По-късно синът ми завърши колежа с съответните квалификации и след това, когато пое стопанството ни, то функционираше само на 50% и постепенно започваме да възстановяваме броя на добитъка си, като включихме съответните референтни години в заявлението си за искане на помощи. Включихме е, всичко, цялата земя, която обработвахме и годината, в която внесохме заявлението, годината, в която почина жена ми. Представете си ем, каква би била разликата през миналите 12 години в е, раз, разликата в е, плащанията и ам, през 2000, доби, през 2000 година добитъка беше много по-малък наброй, отколкото повече, както се намали и плащането на хектар. От 2000 до 2002 година стопанството функционираше на 100%. Ние смятаме, че сме третирани по а, недобър начин и през всичките тези години все още се борим с, плащаните, за един, с едините ни плащания за стопанство. Говоря за референт, референтни години от 2000 и 2002 година. За нас плаща, разликата в плащанията наистина са от значение, защото ние сме малко стопанство и всяка загуба ни а, засяга много сериозно. Намираме се в една дилема, свързана с схемата ни за единно плащане. Иска, бихме искали а, нашия случай да бъде обсъден допълнително а, с, с уважение Питър Макхю. Fine, thank you very much. I would like to open the floor. Благодаря ви. Сега давам думата на колегите. Комисията, няма представител на комисията да отговори по вашата петиция, но има представител, който ще вземе отношение по другата петиция от Ирландия. Петър, да, това, което беше казано, описва един много сериозен и труден проблем. От гледна точка на законодателя, разбира се, се извършват реформи, но за съжаление тези реформи имат и въздействие на национално и местно ниво и е трудно да могат да бъдат взети предвид отделните случаи. Защо в този отделен случай не, ам, не са предприяти съответните мерки? В комисията пише в своя отговор, че ам, Европейските разпоредби са спазани, националните власти имат поле за действие и от това, което чух, е, за мен е, е странно защо националните власти не са се възползвали от своите правомощия. Трябва да изготвим писмо до националните власти, местните управи, за това са там, за да помагат на засегнатите лица на доставчиците, за доставчиците на тези услуги. Ситуацията е била много трудна, но разбира се, Питам се, това в скоби, защо ам, не е взета предвид и не е взето предвид съответното медицинско обслужване. И има изключения, които трябва да бъдат взети от местните власти. Не бих отхвърлил петицията просто е така, бих я оставил отворена, бих написал писмо до местните власти Говорим тук за един вид феномен. В съответната реформа, която обхваща 100 страници, може би има някакви специални условия и изключения, които се предвиждат. Много е жалко това, което се е случило и за това, че е застрашено съществуването на тези хора. Щеше да е по-добре, ако комисията беше тук, да чуе с ушите си това, което ни разказаха хората на нас. Благодаря ти, Питър. Сега господин Корт има думата. You, um, Благодаря, госпожо председател. Аз не съм член на комисията по петициите, но съм ирландски депутат. Аз съм в комисията по земеделие. Добре дошъл. Благодаря. Съгласен съм с вашето предложение и ще помоля вашата комисия да не приключва с тази петиция и да пишете на съответното ирландско министерство. Предлагам също така тази петиция да бъде изпратена на Комисията по земеделие с искане за становище, тъй като трябва да кажа като ирландски депутат, че наистина се срамувам, че вносителите е, е трябвало да дойдат тук. Това е можело да бъде решено в национален план. Благодаря ви. И аз благодаря. И мисля, че сте последен в списъка ми за изказвания. Преминаваме нататък. Но преди това, Ирландското министерство на земеделието не е отговорило още на искането на нашата комисия. Но информация имам, че те подготвят такъв, такъв отговор. Очаква се в кратки срокове да получим информация. Няма да се налага пак да им пише, тъй като, доколкото разбирам, подготвят писмо. Работи се по въпроса. Информацията, която ни представи постоянното представителство, казва, че има специален процес за обжалване в Ирландия, който разглежда този случай. Казвам го и на представителите на вносителите и изразяваме наистина огромното си съчувствие към вносителите, състрадание за сполетелите ги нещастия. Петицията остава отворена до, приемане, до получаване на отговора на Ирландското министерство на земеделието. Това, което ще направим също така, е да изпратим тази петиция и на Комисията по земеделие. И така Приключихме с тази петиция 1674. Мисля, че помогнахме и на нашите вносители да си хванат полета. Трябва обаче да се върнем сега на петиция 1022 на Шо Лоулес за схемата за единно плащане. And uh, I I think that we have also David Scallon and Дейвид Скелън и Тереза Мърфи са тук. Или не са? Да, тук сте. Имате думата за около 5 минути. Thank you very much. Uh, my name is Dr. David Scallon. I'm... Казвам се доктор Дейвид Скалън и съм консултант uh, за околна среда. Представлявам Шон Лолес. Съвсем накратко, през 2010 година господин Лолес има намаляване с 90% на правото си за получаване на плащания поради ограничено земеделско ползване. Той се обръща към комисията по петиции 2013 година е изслушан. Комисията казва на Министерството на земеделието да направи инспекция на място, за да види какво се случва точните думи са, че министра на земеделието трябва да направи независима инспекция, която да е нова. И така, през януари 2014 година службата за апелативни разглеждания е, се обръща е, към Вносителя прави инспекция на цялата земя и се казва, че няма доказателства, с които да обори инспекцията от 10-та година от Министерство на земеделието и казва също така, че няма никакви е, животни, е, които да бъдат на този терен. Крави и така нататък. През лятото на 10-та година е направена предишното разглеждане. Господин Лолес и другите не би трябвало да имат през зимата животни а, на терена, което е редовно изискване и затова не е имало животни. Прави се а, инспекцията и аз и колегите а, отидохме на сайта, като се занимахме най-вече с замеделската дейност. няма земеделска дейност, казва самата служба, но аз и колегите сметнахме, че изпражнения на животни могат да бъдат доказателство за земеделска дейност. няколко стотин изпражнения установихме, има и карта, на която ги картографирахме, виждате ги пред себе си. И това показва, че има десетки примери за земеделска дейност на този терен. Трябва да кажа също така, че когато човек гледа растителността, може да установи, че се ползва това място вече няколко години. Имаме доказателства, които показват, че там тече земеделска дейност. Според мен има некоректни наблюдения, направени от Министерството на земеделието по време на първоначалната им инспекция. Борда, който разглежда апелативно, също некоректно отразил част от наблюденията си. Те казват, че няма никакви животновътски сгради. Инспекторите и борда преминават през или покрай такива сгради. Освен това, те казват, че част от а, района е мочурище и а, обикновено, когато има, те не се смятат, но няма такива на този район. Има и други изявления, като например а, зона, която не може да бъде използвана за пазбище, пише там, но няма картографиране, което да показва, че има такива зони. Според мен такива зони не съществуват. Така че е важно да кажем, че това е район по Натура 2000. So, one point I will make is that uh, това, което искам да кажа е, че най-вероятно има объркване, тъй като този терен много се променя. Ето имаме снимки зима и лято. И господин Лолес и другите акционери не може зимата да гледат животни там. Ето ви отляво как изглеждат нещата през зимата и отдясно как изглеждат през лятото. Okay, I'm going to pass you to, um, my преминавам по-нататък. Колегата Тереза Мърфи всъщност ще продължи. Тя представлява господин Шон Лолес. Имате думата, но наистина много накратко, тъй като нямаме време. Да, ще бъда много кратка. Тази комисия извинете, тази петиция е била разглеждана от вас, затова Министерство на земеделието трябва да направи независим преглед. Този преглед се е провел на 24 януари 2014 година. А, има проблем обаче, тъй като двама от служителите, които са извършили този преглед, всъщност са част от вземането на решения преди това да се направи. Тоест, нямаме независим, независима проверка вече е, тази втора проверка не може да бъде обжалвана по законодателството на Ирландия, тъй като тя би трябвало да е независима и това се прилага към всички кандидатстващи за финансиране пред е, Министерство на земеделието. По-рано в този процес са били найти тези лица да направят преглед е, преди вашето желание да бъде направен, така лицето не може да обжалва. Освен това, Министерство на земеделието смята, че вносителят трябва да се обърне към ирландската съдебна система, но вносителят не може да го направи, тъй като в резултат на участието на Министерството и особено директора в неточен момент по време на обжалването, сега вносителят не може да стигне до съдилище в Ирландия. Позицията на вносителя става още по-сложна, тъй като вашата комисия вече е разгледала тази петиция и затова ние искаме още едно искане от вас, което да се обърнете към Министерство на земеделието и да направи наистина независима разглеждане или независимо обжалване с лица, които не са участвали при вземане на предишното решение. Нека сега чуем Европейската комисия по този въпрос. Мисля, че господин Клисен е тук и ще каже. Благодаря, госпожо председател. господин Шон Лоулес, който е бенефициер по ОСП. Всъщност има спор с ирландските органи, които отговарят за управлението и контрола на помощите в неговата област. трябва да се разгледат изискванията за допустимост на съответните земи по тези програми и дали площите на господин Лойлес отговарят на изискванията на схемата за едините плащания. Оказало се, че хектарите на господин Лойлес не изпълняват изискванията за тази схема. В случая ние се водихме от регламент, който даваше права на плащания за допустим хектар, като допустимия хектар имаше своето определение. Хектар, който се използва за селско-стопанска дейност в основната си част – като селско-стопанската дейност от своя страна пък е определена като отглеждането на селско-стопански продукти. А когато земята не се използва за това, тя трябва да бъде поддържана в добро екологично състояние. Това са показателите за допустимост на площите. В този случай Ние се водим от отговорностите на националните органи и най-вече на разплащателните органи, които разпределят тези помощи за фермерите. Разбира се, те извършват органи, извършват проверки и на място, за да видят дали са изпълнени тези изисквания. Такива проверки са извършени през 2011 година, когато ирландските органи са решили, че част от площите на господин Лоулес не изпълняват изискванията. Това е една система, споделена между Европейската комисия и държавите членки. Става дума за споделен контрол – като Европейската комисия, съвета и парламента са задали общата рамка, но разбира се, управлението на индивидуалното разпределение на партидите се прави на национално ниво. Следователно би трябвало и в този случай да се използват административните и съдебни пътеки за обжалване, но в национален мащаб. Ние не можем да излезем с позиция по самото съдържание на досието, защото това не отговаря на нашите правомощия. Това се е, казва и в писмото на господин Чолуш от 2014 година председателя на Комисията по селско стопанство в Европейския парламент също беше дала своя отговор през 2014 година. Разбира се, ние изслушахме господин Лоулес, отбелязахме си отговора на ирландските власти на вашата комисия през 2015 година, но така или иначе тук имаме спор – между бенефициера и националния орган. И този спор трябва да се реши чрез административните и съдебни органи на национално ниво. Благодаря за изказването. Изяснихте много въпроси, поне за мен. Предполагам, че и за колегите. Благодаря. Давам думата на господин Карти. И вие искате думата. След това госпожа Магинес. Um, Благодаря, госпожо председател. Много подробности има около този случай и много документация е подадена пред комисията. Знам, че сте се занимавали с този въпрос дълго. Направена е инспекция след обжалването. Вносителя или неговия говорител казаха, че част от онези, които са участвали в инспекцията, всъщност са били част от вземащите решения първоначално. Знае, че Министерство на земеделието ви отговаря. Те казват, че има процес на обжалване, има процедура, която те са следвали в Ирландия, но така както го чета аз, не успорват е, факта, че едни и същи лица са направили и първоначалната инспекция и последващата. Не става дума само за справедливост. Става дума и за това да се следват надлежните канали за стигане до справедливо решение. Наистина това е въпрос, който трябва да се повдигне пред националните власти, но в крайна сметка говорим за европейски средства. Аз лично съм сигурен, че този случай и други сходни потенциално могат да окажат отрицателно въздействие върху реномето на европейските схеми в Европа и по-специално сред земеделците. Та, в този смисъл призовавам комисията да не е, приключва с тази петиция. да, преди това се е смятало, че трябва да се направи мисия в Ирландия, но не е могло да стане да се организира посещение в Ирландия. Много моля да не затваряме тази петиция и да а, мислим отново за такава мисия Моля да се актуализира информацията и тя да бъде подадена в Комисията по земеделие на Европейския парламент за коментар и евентуално да се предложи по-широк дебат дори в пленарната зала. Искането на вносителя да се пише отново на Министерство на земеделието на Ирландия, би трябвало да бъде разгледано, за да може отново да се прегледа този случай и там а, да участват хора, които преди това не са се занимавали с този случай. Това е формалното ми предложение. Благодаря. И аз благодаря, госпожа Магинес има думата. Това е много интересно. Изведнъж комисията по петиции стана Ирландска комисия. А сега е седмицата на Свети Патрик и затова сме по-зелени. Извинявам се на колегите, имах заседание. Нека да ви кажа заключенията си, преди да ви дам подробностите. Не мисля, че само трябва да пишем и да искаме още едно обжалване, макар че съм съгласна с юриста. Искам разследване за този случай и за това как е работено по него, както и заключенията, до които, е стигнат, до които са стигнали инспекторите. Като че ли няма как да имаме вяра нито в процеса, нито в хората, които са го извършили и съответно никаква вяра в резултатите от тази инспекция. Трябва да разберем как това се е случило и затова трябва да пишем на министъра на земеделие. То и да поискаме не само да се преразгледа този случай, но да се преразглежда целият канален ред, тъй като това тече вече от много години. И във всеки един от случаите вносителите много трудно са имали достъп до информация, част от тях не са получили заплащане. Не трябва да се затваря тази петиция. Преди това имахме една друга петиция от Питър Макхюн. Тя също трябва да остане отворена приемам, че да, държавите членки имат компетентност тук и трябва да се разреши между тях и вносителя. Но Европейската комисия трябва да има интерес също, защото ако има различно тълкуване на правото на заплащане в различните схеми в отделните държави членки или между отделните ферми, то тогава Европейската комисия трябва да може да извършва контрол. А ако няма, трябва да може. Имало ли е случаи от други държави членки, където има безпокойства, свързани с правото на получаване на такива средства от определени терени, сходни на случаите тук? И мисля, че Ирландският парламент и неговата земеделска комисия трябва да разгледат този случай. Не разбирам защо това не се е случило до момента. Това трябваше да се е случило на национално ниво. Така че вместо да кажем, приемаме становището на комисията, че това не ни е работа, ирландците трябва да се разберат помежду си, мисля, че като комисия по петициите не трябва да затваряме тази петиция и да поискаме ирландските власти да помислят, както и да се обърнем към Европейската комисия, която да осмисли своята позиция отново и да отговори на част от въпросите, които повдигнах. Благодаря. Много трудна и сложна и деликатна петиция. Как да продължим? Давам дума за господин Фланаган и след това приключваме по тази тема. Затварям списъка на ораторите и ще дам думата на нашия вносител. Благодаря за тази възможност. Извинявам се, че закъснях. Бях на стане на Комисията по земеделие. Запознат съм с този случай. Постоянно поддържам връзка за носителите. Тук има два проблема. Единият е, че Министерството не успорва факта, че инспекцията не е била независима. И ако тази инспекция не е била независима, а тя не е била независима, а, дори само да изглеждат така нещата, това не е добре, тъй като дори на пръв поглед трябва да изглеждат нещата добре, а те дори на пръв поглед не изглеждат добре. И Европейската комисия трябва да има проблем с това. Това е проблем също, тъй като има огромен проблем с това, кои земи или терени могат да получават средства по схемите. Европейската комисия не можела нищо да каже по въпроса, нямала правомощия. Всъщност какво точно казвате, исках да проверя. Казвате, че не е ваша работа. Вижте, аз се срещнах с фермери, пак във връзка с терените и мисля, че Съвсем беше ясно кой решава. Не може нашето министерство да решава, защото ако нашето министерство реши да направи нещо и така, каквото му хрумне, и може би още по-налудничаво от това, най-вероятно ще веднага ще се появите и ще кажете, а, не можеше да се прави това. Така че имате думата, имате правомощия. Виждал съм го. На заседания комисията е- имаше какво да каже за това, кои терени могат да получават плащане. Мисля, че Комисията по земеделие трябва да разгледа този въпрос. Този случай трябва да бъде разгледан конкретно и да се види дали се повтаря в други зони. Имаме нужда от общ преглед. Това е нещо като майка ти и баща ти, които ти казват трябва да си легнеш, но те не могат да ти кажат кога да си легнеш. И макар, че не са ти казали кога да си легнеш, те изведнъж почват да ти викат защо не си си легнал, ама не са ти казали кога. Така че това е парадокс. Трябва да бъде по-ясно и по-конкретно. Ако всъщност казвате нямаме правомощие, то тогава Министерството може да си развихри коня, ама няма как да е така. Мисля, че нещата са пълна каша. Благодаря. Както виждате, времето ни изтича, тъй като имаме още една испанска петиция преди да си тръгнем от тук. Така че предлагам следното. Колеги, мисля, че всички сме обединени, няма да се затваря тази петиция, но искам да припомня на всички ви, че по уредбата за общата сълскостманска политика, държавите членки отговарят за изпълнението на правилата по ОСП и по-специално плащанията на бенефициарите. Съответно, какво може да се направи? Трябва да се направи обжалване срещу последното решение на националните власти в Национален съд. Това са фактите тъй като само националните съдилища могат да председат, преценят дали решението е взето по а, надлежен път. И към господин Фланаган, Комисията по земеделие е излязла със становище по този случай през юли 2013 година. Така че да се върнем обратно към тази комисия ще бъде безполезно. Становището ще бъде същото. Нищо не се е променило по същество. Така че Комисарите са отговорили, Ирландското министерство на земеделието е изпратило подробен отговор от през декември 15 година. Няма какво повече да искаме. What we can do is to keep it open. Но можем да оставим петицията отворена и да говорим и с представителството, да видим в диалога с тях дали ще чуем някакво предложение за решение, но не забравяйте, ние не сме съд. So many, many Няма как да изчерпим всички теми. Според мен да изпращаме още писма на Ирландското Министерство на селското стопанство би могло да се възприеме като намеса. Пак казвам, ние не сме съдебен орган, ние не можем да променяме решенията на националните органи, но е възможно да изпратим писмо на постоянното представителство тук и да ги запознаем, тъй като това е много заплетен случай. Можем ли с това да приключим? Защо не поискаме постоянното представителство да насърчи Министерството да извърши своето проучване? Разбира се, разбира се, ние ще искаме да се хвърли светлина от всички възможни агли. Но пак ще кажа, много е трудно да се работи по този случай. Комисията смята, че е приключия с него националните органи. Също ние можем просто смирено да изпратим едно писмо към представителството и да поискаме още веднъж да разгледат случая по същество. Не мога да ви дам пак думата, защото ни остава още една петиция. Преди да си тръгнем, много ви благодаря за участието и сега нека се върнем на десета точка – Необходимостта е да се намеси във връзка с сериозното замърсяване на река Гаего в Арагон, Испания с Линдан. Ще дам думата на вносителя на петицията. Моля ви, бъдете кратък, тъй като ние всъщност вече говорихме за проблема с замърсяването в друга част на Испания. Направихме го по-рано днес. Заповядайте, господин Салсес. Sí, gracias. Благодаря ви, добър ден. Първо ще добавя два детайла, като говорим за Линдана, тъй като това е постоянно органично съединение, което означава, че то не изчезва от само себе си. То присъства и в Стокхолмската конвенция и освен това СЗО го е определила като канцерогенно вещество. Река Гайего има проблеми с това вещество. И всъщност то стига така до цялата зона на Арагон до реката Ебро – Е, сигурно знаете, че имаше и мисия на Европейския съюз в тази зона, но така или иначе река Гаего стига до Ебро някъде е, при Сарагоса и там се влива в нея. Следователно, ние говорим за целия речен басейн. Откъде тръгва проблема? фабриката, която беше изхвърлил хиляди тонове линдан. Всъщност тази фабрика работи между 75-та и 94-та година, когато Европейския съюз забрани Линдана. Затвори през 94-та година и се превърна в една изоставена фабрика. Вие сами може да видите в какво състояние е по-настоящем. На територията на фабриката може да видите най-различни вещества, които всъщност се произвеждаха преди това вътре. преди 25 години целият този материал просто остана около фабриката. Той е токсичен, той е опасен. И всичко това, разбира се, продължава да причинява заразяване на зоната. Ето сега, 25 години след затварянето на фабриката, проблемите си остават защото фабриката беше изхвърлила хиляди тонове. 140 хиляди тона в едно депо за отпадъци, хиляди тонове в друго и всъщност има и резервуар, в който са изхвърлени отпадъците от фирмата Инкиноса, която отдавна е закрита. Това е проблемът и гражданите в този случай настояват да се изпълнят техните права. Защо се връщаме отново на темата? Защото се оказа, че технически и економически в този момент испанските власти не са способни да решат проблема. Ние се върнахме тук, защото искаме Европейския съюз да се ангажира, да защити правото на гражданите да имат чиста питейна вода кът с гаранции по целия цикъл. Вода, която е подходяща за човешка консумация. Върнахме се, за да поискаме да се ангажирате. На второ място искаме да посетите тази зона, за да се запознаете сами с размера на проблема. Искаме да се вземат решения, имаме нужда и от европейски фондове, економическа помощ, така че да се решат проблемите на всички тези заразени земи. Може би трябва да се помисли и за директива, защото наистина има хиляди изхвърлени тонове. Това искаме да направим, за това ви молим от името на всички граждани, в името на околната среда и в името на правото на хората да имат безопасна и качествена питейна вода. Thank you very much and... Много ви благодаря. Ще дадем думата на комисията. Много ви моля максимално кратки, ако обичате, тъй като времето ни вече изтече. Добър ден! Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да бъда много кратък и като се огранича до последната ни писмена комуникация по тази петиция. Както каза колегата и по-рано във връзка с петицията за резервуара Ойола, Комисията е запозната с проблема на замърсяването с линдан и в речния басейн на Гаего. За нас е важно доколко са спазени европейските норми. Марковата директива за водите изисква системно проследяване на качеството на водите, особено когато има подозрение, че те са замърсени. В този случай вносителя на петиции твърди, че има линдан. Линдана е опасен, в това няма съмнение. Трябва да се види дали са взети мерки за възстановяване на доброто качество на водата. Виждаме в предоставената от Испания информация, че редовно се проследява качеството на водата съгласно рамковата директива. Изброени са и мерките през 2015 година. Цялостен план за борба с заразяването на водите и испанските органи следователно знаят за проблема и предприемат мерки. Имаме и хидравличен план за река Ебро, който наскоро беше одобрен. Той ще започне да се изпълнява от 22 март. Комисията следователно ще има възможност те първа да види какво е постигнато. Excellent, but this is, this is very... Отлично. Това всъщност е и нова информация. Госпожа Обиол сега има думата, след което господин Себастия. Благодаря ви. Както и в предишния случай, е ясно, че има замърсяване, което застрашава общественото здраве. Действията на испанските органи не са отстранили проблема, тъй като е, Линдана си остава във водата. Нито е една от предприемите мерки не са отстранили проблема. Това е всъщност основното и при река Гаего. Линдана се придвижва от едно място на друго, заразяването си продължава. Затова ние може да си говорим за всякакви европейски директиви, но те според мен са нарушени и рамковата директива за водите и директивата за качеството на питейната вода. Необходимо е да се помисли за техническите показатели, за анализа на химическия състав на водата, за превенцията – и възстановяването на доброто замърсяване. Имаме и директивата за фитосанитарните продукти. Както и в предходния случай, мисля, че е необходимо да се направи европейско проучване за заразяването с линдан в цяла Европа не да се ограничим до тези един или два случая, за които стана дума днес, а да разгледаме проблема в цялостното му европейско изражение. И настоявам да се организира мисия с европейски депутати и за Ойола и за река Гаего в Арагон. Мисля, че би било много добре наистина да проверим на място за какво става дума и да разговаряме с испанските органи, за да уточним дали са изпълнени необходимите изисквания. И наистина приключвам, госпожо председател, трябва да се осигурят фондове за обеззаразяването на зоната, защото без европейски фондове няма как това да се направи. Ние можем, следователно, като комисия по петиции, да го препоръчаме на Европейската комисия. Ето сега виждам, че ирландските членове се си тръгнаха и имаме само испански членове. Господин Себастиан и след това госпожа Яла Сендерно много ви моля съвсем кратко. Благодаря, госпожо председател. Освен това, скоро няма да имаме превод. След две минути превода приключва. Ще бъда много кратък. Миналата година имаше проблем с замърсяването на река Гаиего. Затова хората, всъщност доста голяма част от хората трябваше да разчитат на цистерни с вода. Нямаше как да я черпат по мрежата, като пак ще кажа, все още не са установени всички източници на замърсяване. Обхвата на този проблем замърсяването с линдан, което се разпростира и по-далеч от зоната, е нещо много важно и мисля, че за това и вносителите на петицията и ние като група настояваме проблема да се разгледа на европейско ниво. Няма как да се реши, ако не се изготви план, ако не се осигурят европейски фондове. Има и други държави членки, които страдат от същия проблем. Затова нека наистина да организираме посещение от страна на парламента и на двете места да излезем с амбициозен европейски план – за да знаем, че такива замърсявания в бъдеще няма да има. Би трябвало комисията да бъде на висотата на исканото. Благодаря, госпожа Яла Сендер. Много ви благодаря, госпожо председател. Пак ще повторя това, което казах. Наистина, На 22 март ще получи комисията хидравличния план на за цяла Испания. Може би е хубаво пак да се срещнем с комисията и тя да ни обясни, след като се запознае с новия план, какви са нейните заключения като би трябвало тази петиция да се изпрати и на Комисията по околна среда. Това според мен е важно, за да могат да се разгледат всички аспекти. Всичко, което е свързано с водите, е наистина и европейска тема. Ето тук има възможност чрез начина по който разглеждаме конкретните случаи в Испания и които засягат гражданите и гражданките на Испания, да разгледаме проблема на по-общо ниво. Защото знаем, че го има в много страни. Да се види къде са източниците на замърсяване. Знаем, че има зони, които са третирани много лошо. И Испания има такива проблеми. Но те могат да се решат в контекста на Европейски план за действие и европейски фондове. Благодаря. Excellent. Now to my vice president. Благодаря и сега заместник председателят. Благодаря съвсем набързичко. Тази тема отдавна се разглежда автономната провинция Арагон и самото испанско правителство предоставиха информация поне 2008-2012 година. Има план за третиране на отпадъците. Да, той не е достатъчен, но са заделени 12 милиона евро от националното правителство, 8 милиона от провинция Арагон – така че и провинция Рагон и правителството на Испания продължават да работят заедно и да изпълняват плана, одобрен от испанското правителство. Това го каза и комисията. Аз съм съгласна с колегата Яла, ние можем да работим с ЕНВИ и в постоянен контакт с комисията. Разбира се, това не означава, че веднага ще постигнем успех, но според мен се работи постепенно и има начин да се стигне до решение. Благодаря. Thank you very much. And that... Много ви благодаря. С това всъщност се изчерпа списъкът на ораторите. Тази петиция е сходна с разглежданата по-рано днес, затова мисля да се придържаме към същото решение, тя да остане отворена, а хидравличният план или плана за хидроложко управление ще бъде изпратен на комисията. Иначе, като говорим за пестицид като линдана, може би наистина трябва да помислим колко е опасен и всъщност колко често се оказва, че го има в Европа. Със сигурност това не е само испански проблем. Нека да повдигнем въпроса пред координаторите, да видим дали може да се направи проучване, от политическия отдел или Пети и Енви да работят заедно. Очевидно, това е тема свързана с човешкото здраве. Нещо, което е много важно на европейски, за Европейския съюз. И тъй въздействието на Линдана, вредното въздействие в целия Европейски съюз. Тук ще работим с комисия ЕНВИ. И Реджи, да, и Реджи, наистина, това е европейски регион. Същото се отнася и до предходната петиция, тъй като те трябва да бъдат придвижени горе-долу по един и същ начин. Госпожо Биопак, пак ли искате думата? Да, Може би трябва да изпратим и писма на испанските органи, които още не са дали своя отговор. За да им напомним и, може би, да ги приканим да отговорят. Да възложим на секретарията да проучи въпроса, чудесна идея, тъй като има нови елементи, да изпратим и писма до Енви, до Реджи, и да разговаряме с координаторите и да решим дали не трябва всъщност да направим едно общо европейско проучване при първата дадена възможност. Много благодаря на всички вас и най-вече от цялото ми сърце благодарности на преводачите, които бяха отлични и които бяха толкова търпеливи. Нека им изръкопляскаме.